Can we, can we... Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Äh, Уважаеми колеги, добре дошли на общото заседание на Комисията по бюджетен контрол и Либе. Тук е и комисарят Шемета. Става въпрос за директивата за борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за нас, като занимаващ се с финанси орган, тази директива е изключително важна и точно тук, в тази комисия, му е мястото да я обсъдим. Знаете колко пъти се занимаваме с случаи, свързани с борба с измамите, с дейността на ОЛАФ. Така че, независимо от това каква оценка даваме на разследванията на ОЛАФ, ситуацията във всички случаи се нуждае от подобряване и ние разчитаме, че комисията именно за това внася своя е, проекто закон, именно за да подобри ситуацията в връзка с защита на финансовите интереси на Европейския съюз. С любопитство очаквам встъпителните бележки на комисара Шемета. Искам да поздравя сред нас и колегата Лопес Агилар, не само като съдокладчик на госпожа Ингеборг Гресле, а и като колега, председател на Комисията по човешки права, вътрешни работи и сигурност. Давам му думата сега. Имали сме възможност вече в присъствието на представители на ОЛАВ да се занимаваме с, с директивата за борбата с измамите, но днес много се радвам, че комисаря е сред нас. Заповядайте за вашето встъпление. Thank you, dear colleague Chairman and dear members of this joint meeting of both. Благодаря. Uh, уважаеми uh, колеги, uh, Приветствам всички участници в съвместното заседание. Целта на съвместната ни а, работа е е да оформим най-важния най акт в европейското наказателно право. Това е първа стъпка към създаването на Института на Европейския прокурор. С този акт ще защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз, а чрез инструменти на наказателното право. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Либе е посветена, е отдадена на тази цел с колегата сме работили многократно съвместно рамо до рамо. Благодаря. Сега давам думата на комисар Шемета за уводни думи. Благодаря, господин председател. Господин председател на комисия Либе, Уважаеми дами и господа депутати, преди две седмици съветът прие общ подход по предложението на комисията от юли 2012 година. Колегата ми заместник председател Рединг и аз самия миналата есен изложих пред вашите две комисии причините за нашето предложение. Също така изтъкнахме трите елемента, които смятаме, че са от основно значение. Позволете ми накратко да ви напомня кои са тези три елемента. Първата ни цел бе да се определят по-добре е, правонарушенията, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз. Това е, имаше за цел да, да обхване достатъчно е, широк кръг криминални деяния. Второ, преценихме, че е необходимо да се въведат минимални наказания за тези правонарушения, така щото санкциите да бъдат екви равностойни, пропорционални, също така да имат възпиращ ефект. Също така искаме да, да, ограни... да а, предоставим такава давност, а, че, такъв срок на давност, а, така че да могат прокурорите да извършват такива комплексни разследвания. За съжаление, решението на съвет от преди две е, седмици не отговаря на нито една от тези цели. В някои случаи, всъщност, всъщност предложенията са под нивото на достигната хармонизация към този момент с конвенцията и протоколите към нея. Основните ни тревоги са три на брой. Първо съветът иска да изключи, да изключи дадъка добавена стойност от приложното поле на директивата. Няколко, няколко решения обаче на Съда на Европейския съюз потвърждават, че ДДС е част от финансовите интереси на съюза. Ако ще защитаваме ефективно финансовите е, интереси, директивата трябва да обхване всички такива. Най-малкото трябва да включва всички основни приходи, които са от интерес за Европейския съюз. Това означава, че включването на всички е, е, собствени източници трябва да се осигури, е, в това число и ДДС. Също така и конкретните разходни инструменти. Нека да поясни. ДДС не е изключено от конвенцията. Затова е, съветът всъщност се връща назад мястото, до което сме достигнали в европейското законодателство. Второ, съветът не се опитва, не иска да се въвеждат минимални санкции а, срещу злоупотреби и измами с европейския бюджет. Единствено се постигнато съгласие за горен таван за така наречените тежки нарушения – Понятието тежки нарушения обаче не е хармонизирано в общия подход, а държавите членки сами ще трябва да определят това понятие. На практика това означава, че едва ли нещо ще се промени. в тези страни, в които в момента няма наказание с лишаване от свобода, измамниците ще продължават да се разхождат на свобода. И накрая, не, не е постигнато съгласие от държавите членки по отношение на давността. Позицията им е, че давността просто трябва да бъде достатъчно. Тази формулировка едва ли също ще промени нещо на практика. И така, в заключение искам да кажа и няколко неща за правното основание. Както вече беше казано миналата есен, комисията избра член 325, четвърта алинея от договора като правно основание за директивата. Според Съда на Европейския съюз, това, тази разпоредба урежда именно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, а чрез ефективни, възпиращи и, и равностойни мерки. Това число чрез наказателното право. Съвета отхвърли това правно основание и е избра 83 член 2 алинея. Разликата не е, не е чисто теоретично. Това означава, че е, в бъдеще същия този европейски бюджет ще се е, защитава в различна степен в е, различните държави членки. Причината е специалната позиция на Великобритания, Ирландия и Дания в областта на съдебното сътрудничество. Аз не мисля, че това е приемливо. Трябва да защитаваме финансовите инструменти на Европейския съюз а чрез наказателното право, по наказателно правен път в цялата територия на съвета, ако тази защита искаме да е ефективна и, и възпираща. Комисията приветства твърдата позиция на парламента по това досие. По Лисабонския договор Европейския парламент за първи път и участва като пълноправен играч в законодателния процес. Смятам, че парламентът трябва настоя... да настоява да се постигне пълна хармонизиране в тази област. Благодаря, господин комисар. За уводните думи сега ще дам думата на докладчиците. Също ще дам думата и на докладчика от, от правната комисия, но не, не знам дали, дали е дошъл. Мисля, че още го няма. Започваме с докладчика Ингеборг Гресле от нашата комисия. Господин комисар, благодаря ви, че дойдохте при нас, а и ние много настоявахме да се срещнем с вас, тъй като става въпрос за гален камък в правната история на Европейския съюз, когато говорим за хармонизиране на санкциите при измами, засягащи финансовите интереси на Съюза. Обръщам се и към колегите а, от Либе да се използва за правно основание член 325, параграф 4 от договора, а не члена, който предлагате вие. Апелирам да преразгледате мнението си защото смятам, че не бива да забравяме, че тук става въпрос за финансови престъпления в ущърп на бюджета на Европейския съюз. Нищо друго не влиза в обсега на действие на тази директива. Затова държа на този член 325, параграф 4 а, ние се нуждаем от а, ясна правна рамка, защото само така можем да напреднем по този сложен въпрос. Ето защо пак повтарям, че член 325, параграф 4 а, ни дава възможност за минаване по редовната процедура а всяко друго правно основание измества парламента и оставя нещата в ръцете на съвета, което би било фатално. Не по-малко фатално е, че даваме възможност на държавите членки за всяко друго правно основание да избират дали да се придържат или не към разпоредбите. Мисля, че член 325 а не 83 втори параграф е по-добре. 83 2 просто ще намали, ще отслаби преговорната ни позиция. Ние сме, все пак сме с законодатели. Чрез 83 втори параграф ще бъдем маргинализирани с всички неприятни последствия от това. А и не веднъж съм обръщала внимание колко е по-скъпо да се прибягва до двойни структури. И има от февруари 2013 година решение на Европейския съд, свързан с този въпрос. Така че апелирам наистина към колегите да проявят повече разум. Още повече, че просто последният, който ще вземе решение, това ще бъде парламентът. Док докато не се гласува в пленарна зала, този въпрос няма да бъде решен за мен. Освен това, предстои и дискусия на политическите групи. Това, което мога да кажа, че съвета отново показа обичайното си лице, заличава в член първи превенцията на измамите в член четвърти намалява приложното поле на директивата, остават само прането на пари, активната и пасивната корупция. В член 8 заличава наказанието лишаване от свобода, по-нататък определя и е, срок за давностно погасяване и прочие и прочие. Мисля, че предложението на комисията беше по-добро, а ние можем да го подобрим, за разлика от съвета. Във връзка с член 2 бях казала, че държ... Сметната палата предлага да се разшири приложното поле като включим и Европейската централна банка, е, така че ще бъде удоволствие за мен да внеса съответното изменение. Освен това смятам, че е време да изчистим някои моменти, които водят до правна несигурност. Например, кога точно настъпват имуществени вреди в член 4, свързани с измама престъпления. В член 5, например, където се говори за изтичането на информация, тук става дума за подбудителство и подпомагачество. Още веднъж трябва да разгледаме и въпроса дали да не влезе грубата небрежност. Струва си да отделим време и да направим по-съвместимо правото на Европейския съюз с националното право на държавите членки. За целта ни е необходима повече информация. Аз го казах и миналия път, но се съмнявам дали някой ме чу и се заинтересува. Държа да получа повече информация за практиката на наказателното преследване в държавите членки питам комисията за това, защото наистина ни трябва повече информация, отколкото имахме до сега. Мисля, че в някои държави членки са необходими по едни мерки, а в други държави членки други не е редно да предприемаме еднакви мерки спрямо всички тях. Освен това, трябва да помислим какви ще бъдат последиците за наказателно-правната уредба в държавите членки, ако според европейското право се санкционират по-строго измами в ущърп на бюджета на Европейския съюз в сравнение с същите състави в националното законодателство. Това, към което се стремим, е хармонизация на наказателното право. Защото ако тя не се състои, едни и същи състави ще бъдат третирани по различен начин. Това доста ме обезпокои, когато четох проекто закона. Сигурна съм, че комисията също е мислила по тези въпроси. Благодаря. Благодаря на госпожа Гресле. Сега давам думата на колегата Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Искам съвсем накратко да пристъпя към конкретни въпроси е, към комисаря Шемета. Когато бях, е, когато участвах в заседанията на докладчиците и докладчиците в Сянка по този доклад, за мен беше важно да разбера колко а, колко ефективна е връзката между административното производство от страна на Олаф и наказателните обяснения и съответните наказателни съдебни инстанции в държавите членки сега, що се отнася до средствата, които бяха, предо... бяха осигурени от Олаф, за да се възстановят в резултат на техните производства, ние трябва да кажем, че ни интересуват правните основания. Тук няма да спорим за правната база, но искам да попитам комисията каква е гъвкавостта, готовността да се а, съгласуват правните изисквания тогава, когато говорим за също така възможността на някои държави да излизат от договореностите. А сега по въпроса за дефиницията на финансовия интерес на Европейския съюз и а, какво се счита за пълно по отношение и, и, и, и завършено по отношение на приходите, източниците на финансиране на Европейския съюз. Тук е, можем да посочим е, ДДС. И тук има един довод, който фигурира много явно в инициативата на комисията, но съвета неохотно а, би го включил в, в документацията. Затова бих желала да разбера каква е позицията на комисията по отношение на ДДС, предимствата и недостатъците ДДС да бъде включен в предложението. Благодаря. Междувременно господин Цвивка присъедини ли се към нас? Не го виждам. Няма го според мен. За това ще дам думата на комисаря Шемета да реагира на казаното от докладчиците. Благодаря. Well, thank you very much. Uh, Много ви благодаря. Благодаря ви за силната подкрепа, госпожо Гресле, за нашата вашата позиция. Това наистина е важно предложение за защита на финансовите интереси на Европа. Именно за това е важно ние да бъдем достатъчно амбициозни, а не да разводняваме предложението на комисията и последващите законодателни процедури. С удоволствие бих ви предоставил допълнителна информация. Цялата информация, за която говорихте, беше анализирана по време на оценката на въздействието. Тя може да ви бъде предоставена. Аз мисля обаче, че ще бъде много полезно нашите експерти да представят на Европарламента различните аспекти, различните начини, по които в различните държави членки се третират правонарушенията. В някои държави няма минимални санкции, санкции за правонарушения, свързани с защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. В други държави се предвиждат само административни санкции с по-низки стойности и тези несъответствия всъщност дават възможност правонарушителя да си избира държава с по- ниски наказания. Аз предлагам да се организира работен семинар, на който експерти на комисията ще представят изчерпателно данните от оценката на въздействието, за да може вашите докладчици и докладчици в сянка да получат по-задълбочена представа за оценката на въздействието. Сега по конкретните въпроси от, да кажем, колко ефективни са действията на държавите членки при проследяването на административните разследвания на ОЛАВ предвид националните наказателни разпоредби. Аз тук мога да кажа някои конкретни неща, които са отразени в оценката на въздействие 19% от случаите са проследени в случая с Гърция, 91% последващ контрол в, сравнен... в Финландия, т.е. има много голямо несъответствие в последващите мерки. Именно за това Наказателното право на Европейския съюз би следвало да бъде хармонизирано и след това вече прилагано в държавите членки. По въпроса за правните основания, правната основа, аз мисля, естествено, аз не съм юрист, но мисля, че беше представено много силно становище от страна на правната служба на комисия. Защо смятаме, че член 325 алинея 4 следва да бъде правното основание за тази директива. Само няколко довода. Мисля, че е много важно да се отчете също така, че предишния вариант на договора, а именно договора от Ница, изрично изключваше а, престъпни а, правонарушения от член 325, т.е. ние тълкувахме, че основата на Лисабонския договор включва защита на финансовите интереси на Европейския съюз, и чрез наказателното право. И това беше залегнало в член 325 не четвърта на договора. Един втори договор, който, втори довод, който беше изтъкнат от госпожа Гресле е, че има финансови интереси на Съюза и член 83 алинея 2 ще доведе до различно третиране на едни и същи правонарушения в различните държави членки, защото две държави членки, например, Великобритания и Ирландия имат възможност да се присъединят. Дания, например, имаше възможност да поиска да бъде изключена от някои от тези разпоредби и тези държави всъщност подлежат само на разпоредбите на конвенцията, но не и на директивите, директивата, която ще влезе в сила и е крайна, крайна сметка член 83 алинея 2 се избира като правно основание. Аз мисля, че това не е приемливо. И мисля, че ние трябва да осигурим хомогенност, еднаквост на а, реакцията към различните правонарушения. Всъщност член 325 се отнася за всички държави членки. Това е много важен довод. Именно за това ние продължаваме да настояваме за член 325 да бъде правната основа на това важно предложение. И също така важен въпрос е въпросът за приходите, за ДДС. Вие разбирате, че аз отговарям не само за борбата срещу измамите, но и също така и за данъчното облагане. И трябва да кажа, че именно поради това, че ДДС е собствен ресурс за бюджета на Европейския съюз, ние сме в състояние да установим редица нарушения от страна на държавите членки, именно защото ДДС е собствен ресурс на Европейския съюз. И това много пъти е отчитано в постановления на Европейския съд, който много често се позовава на ДДС като собствен ресурс и като предварително условие за постигането на хармонизиране на известни практики в сферата на ДДС. Именно затова ние смятаме, че ДДС следва да бъде част от тази директива и а, е, призоваваме парламента да подкрепи позицията на комисията. Благодаря, господин комисар. Сега ще ми позволите да открия дискусията. Имате думата за своите бележки и коментари. Е, е, за сега са се записали двама желаещи, господин Де Йонг и след това Жан-Пьер Оди и също господин Либерац. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря. Това, тази сутрин в комисията по бюджетен контрол изслушахме генералния секретар на ОЛАФ. Понеже да е, има доста тревоги по отношение на качеството на работата на тази служба. Предложението на комисията и оценката на въздействието почиват на един факт, именно, че 43% от препоръките на ОЛАФ не се изпълняват. Генералният директор твърди, че няма, основание за този процент, така че може би си струва да го обсъдите с него. Каза, че Трябва да кажа, че не може просто да се говори за това дали се, дали се изпълняват препоръките или не. В оценката на въздействието вие сте прегледали а, законодателството, изпълнението и транспонирането на законодателството, но нищо не виждам в а, оценката ви за Олаф. Както попитах и тая сутрин на другото заседание, може ли да, може ли да поръчаме външна оценка на качеството на работата на ОЛАФ? да се прецени дали препоръките не са качествени или препоръките са си качествени и вината е в държавите членки. Възможно е, възможно е обществените обвинители да няма какво да направят, да не могат да направят нищо, да не могат да оползотворят препоръките на ОЛАФ. Това е първият ми въпрос. Втория е свързан с правилното основание, само че в по-общ план. Аз попитах на заседание на Либе заместник председателя Рединг следното. Ако тук се въведат минимални санкции, това означава, че всъщност променя, променяте е, е, правопорядъка в много държави членки. Вие казахте, че всъщност само в няколко държави има минимални правила, минимални санкции. Та, ако ще се променя наказателното право в, в, в всички, в повечето държави членки, това не може да стане само чрез една мярка, след с минимално наказание за, за нарушение на финансовите инструменти на Съюза. При това положение не може да няма минимално наказание за, за убийство, например. Те, това са ми въпросите. Имате ли и планирате ли доклад за качеството на работата на ОЛАФ по отношение на взаимодействието му с държавите членки? И второ, планирате ли да изготвите някакво хоризонтално законодателство за хармонизиране на минималните санкции, както и по отношение на давност, сроковете на давност? Председателя, предлагам сега да чуем още няколко колеги. Жан-Пьер от Дие ще Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това е много деликатна тема на наказателното право, защото това е прерогатив на държавите членки. Аз бих желала първо да знам, господин комисар, дали гледате на измамата, е, дали имате преди само измамата или само за незаконните действия, защото по член 325 или не четвърта се визират измамите, а в директивата се, изглежда, се разглежда само а, измамите. Дали незаконните дейности влизат в приложеното поле на директивата? Втората ми грижа е, че съжалявам, че националните парламенти не бяха потърсени за консултации и аз мисля, че нашите колеги от националните парламенти, които се занимават с, с изготвянето на националното си законодателство и които ще трябва да транспонират директивата, следваше да бъдат, да се допитвате до тях, за да може да се откроят някои въпроси, например на разбирането. По ДДС разбирам добре до доводите. Аз не го виждам като собствен ресурс. Той естествено влияе върху финансовите интереси на Европейския съюз. Той преминава от една граница в друга, но мисля, че трябва да се направи юридически анализ за и против. Сега по член 12 има едно предписание. Аз мисля, че то е същото предписание от гледна точка на наказателното право между държавите членки и Европейския парламент. Аз отдавна писах на председателя Барозо във връзка с всички предписания и за гражданското право, и за наказателното право, защото предписанията са много различни и гражданите всъщност се объркват. подима е всичко това да бъде хармонизирано. Благодаря колегата Либерацки има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин Оди спомена три много важни неща, които смятах да кажа и аз. Няма да го направя, просто ще го подкрепя. Но с задоволство чувам това, което казва господин комисаря, преди всичко във връзка с сътрудничеството с съвета. Много ми се ще нашият глас да достигне и до националните парламенти. Благодаря ви, господин комисар, за това, което ни представихте днес. Председателят, господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на комисаря за този така интересен дебат. Наистина е много важно да хармонизираме наказателните мерки в държавите членки по отношение на борбата с измамите. Искам да повдигна един въпрос, който ми се струва много важен не само за Полша. Напоследък бяха произнесени много интересни решения на Съда на Европейския съюз. А, именно, че а, са недопустими репресии по отношение на а, данъчното право и също така има решение във връзка с, с забраната за намаляване на ДДС при доказана измама. В Польша имаше някои бизнесмени, за които не можа да се докаже, че са извършили престъпления обаче тежкото последствие за тях е, че не могат да си възстановяват ДДС макар че са недоказани обвиненията и това е репресия. Не знам доколко я има в други държави членки, но си струва, може би, да поговорим по този въпрос равните условия за конкуренция и че обикновената справедливост изискват хора, които наистина не са извършили престъпление, да не бъдат санкционирани поради някакви бюрократични съображения. Наказанията трябва да бъдат пропорционални и да не задушават обикновения бизнес. Благодаря. Благодаря, колегата Балчитис. Благодаря, господин председател. Този въпрос е наистина сериозен. Аз мисля, че това е комплексен въпрос и сложен. Никой не иска от държавите членки да изменят наказателното си право след присъединяването ни към Европейския съюз, ние приспособихме наказателната си система и това е, имаше много положителни последици. Последните 10 години след присъединяването живота ни се промени. Държавите обаче не вземат решенията, които са необходими в някои държави за някои правонарушения. Практически няма санкции, няма плащат се само някаква глоба и всичко. Аз мисля, че това предложение е е направено а, в уместен момент и аз мисля, че това е, е замислено да въведе система, а, е, която вече няма да позволява да се избегне минимална санкция. Има един друг проблем в контекста на директивата. Държавите нямат интерес да предоставят информация, включително и по случаи на измами. Ние знаем, че има доклади, които се отнасят именно за тази липса на информация, което ни пречи да определим истинския обем на измамите. Именно по тази причина смятам, че ние следва да подкрепим тази идея за минималните наказания във всички държави членки. Господин Молде. Благодаря, господин председател. Моя въпрос ще бъде много кратък, освен ако нещо не съм разбрал. А именно да съм пропуснал нещо за ролята на европейски прокурор. Тогава, когато говорим за финансовите отношения в договора, ако нещо съм пропуснал, няма задълбочени мисли по този въпрос. Благодаря, коленки. Няма повече коментари. Преди отговора на комисия, искам, на, на, на комисаря, искам да попитам докладчиците искат ли да вземат отношение. Като редови член на комисията искам да попитам уважавания ми съдокладчик защо комисията Либе продължава да подкрепя съвета? Защо сте на едно и също мнение с него, например, и за промяната на правното основание, което отрежда на парламента по-слаба позиция? Защо е така? Интересувам се. Така э, бих предложил или вие искате да вземете думата направо. Добре. We have talked about this more than once. Повече от веднъж сме обсъждали това, така че много, много се очудвам. Че ние същи въпроси задавате многократно. Многократно сте чули отговора. Първо, становището е на Юри. Комисията, правната комисия. Това е, това е ресорната комисия. Това е комисията, която е компетентна по този въпрос. Кое трябва да бъде правното основание? И а, е, причините е, за, за, за избора не, не са произволни. Става въпрос за наказателно право. И тия въпроси са от ресора на комисията, на правната комисия. Наказателното право се занимава с правонарушения и е, съответни наказания. Тук сега сме се събрали, за да изслушаме отговорите на комисар Шемета по въпросите на депутатите, а не, а не отново да повдигаме този въпрос, който е правната точка. Ако, ако той не беше решен, нямаше изобщо да има смисъл да заседаваме двете комисии. Искам да подчертая нещо от това, което каза колегата току-що. Намерили сме е, основа за сътрудничество между двете комисии, Конт и Либе, на председателски съвет стана ясно, че правната комисия е, заяви, че тя трябва да е отговорна а, с въпроса и, и, и, отговорна за въпроса и посочи, че 83 ти член 2 алинея а, трябва да бъде правното основание. Сега обаче чуваме от комисаря, че, ком, че комисията настоява на 325 ти член. Аз предлагам, ако установим че има основания, пак трябва да повдигнем този въпрос. Не успяхме да стигнем до решение на заседание на председателския съвет. Това е един организационен въпрос за сега, но окончателното решение трябва да се вземе на пленарно заседание. На този етап обаче трябва да продължим с обмена на мнение с комисаря. Да, съгласен съм и трябва да се изчисти този въпрос. Естествено, всички знаем, че 325 член е, е предложения от комисията текст за правно основание. Това комисар Редин го е обяснявала на изслушване на комисията Либе. След това обаче е, Комисията по правни въпроси промени нещата. И обаче сме, сме готови да работим допълнително по, по правното основание. Добре, госпожо Гресли, заповядайте. Уважаеми колега, а, очевидно, че аз ви разбирам по-добре, отколкото вие мен. Просто обръщам внимание, че решението на правната комисия си е решение на правната комисия, но докато въпроса не се реши в пленарна зала, той остава открит. Все още този парламент работи по демократичен начин. Аз с удоволствие пиша доклад заедно с вас, но защо да допускам да ме кастрират мен като депутат в правата ми? Не виждам какъв е смисъла и за това си позволявам в присъствието на комисията да ви попитам защо постъпвате така. А, имайте преди, че за напред ще продължа да повтарям този въпрос, просто защото вярвам в здравия рам, разум. Благодаря. Председателят. Okay. Uh, first of all, um, I would like uh, първо искам, първо, първо искам да кажа, че с кастрацията се занимава парламентарната комисия Агри по селското стопанство. Поне за животни, да? Да, доколкото разбрах, колегата Лопес Агилар е, е склонен да се продължат дискусиите по този въпрос в парламента. И а, е, двете комисии, всъщност трите комисии, заедно с правната, са свободни да излязат с, с свое собствено мнение по въпроса и накрая ще взема вземе окончателно решение на пленарно заседание. Сега ще дам думата на комисар Шемета, за да отговори на всички твърдения и въпроси. Благодаря ви. Въпрос, въпросите показват колко важни са тия теми. Изобщо цялата област, която обсъждаме. Ще се опитам накратко да отговоря на въпросите, които бяха зададени по време на днешното разискване. По отношение на ефективността на ОЛАФ и това доколко се изпълняват препоръките на службата, ето какво мога да кажа. Оценката на въздействието е изготвена от външни организации. Външните организации, е, които направиха оценката, включиха в анализа си и, и а, е, а, е, действията по препоръките на, на ОЛАФ и причините за проблемите са дадени в оценката на въздействието. Госпожа Греслер предложи да се въведат да, да се представят точните данни от оценката на въздействието на парламента. Да, това е напълно възможно. От друга страна, Олаф разполага със своя надзорна комисия, която прави периодична оценка на дейността на службата. И по-настоящем тази надзорна комисия е много дейна, именно в това отношение, в оценката на дейността на, на Олаф. Излиза със становища по най-различни въпроси. И, и и тези становища на надзорната комисия могат да се погледнат във връзка с това, за което питате. Сега, по отношение на пълната хармонизация на наказателното право, хармонизация на минималните наказания за различни видове престъпления и правонарушения. Трябва да се подчертава, че тук става въпрос за финансовите интереси на Съюза. И Европейския съюз предлага да се приеме директива, която да наложи минималното необходимо ниво на хармонизация в областта на наказателното право за целите на защитата на финансовите интереси на Съюза. Та, аз мисля, че нещата са различни в тази област в сравнение с други, други дялове на наказателното право, като например споменахте убийства. Тук става въпрос за финансовите интереси именно на Съюза. Между другото, има, вече сме предложили да се въведат и наказателни мерки за защита на еврото, а също сме предложили и там минимални наказания. И пак, защото еврото е, е е валутата на Съюза според договора. Да, в действителност е валутата на еврозоната. Та, е, там също има нужда от хармонизиране на минималните наказания на ниво Европейския съюз, така че да няма разнобой в е, подхода към едно и също правонарушение. Нарушение срещу нарушение на, на, на интересите на Европейския съюз. После господин Оди попита какви правонарушения са включени в предложението. Трябва да подчертая, че не става въпрос единствено за измами, а и за други злоупотреби, като например изпиране на пари, корупция, пасивна и активна. Тъй, че е, по-широк обхват, а не само на измами. И мисля, че директивата осигурява първа, първа защита на финансовите интереси на Съюза, като покрива много различни нарушения. По отношение на консултациите с националните парламенти, национ... допитали сме се до националните парламенти в рамките на обикновената процедура. Националните парламенти, както знаете, имат възможност да излязат със становище по предложението. И това е свършено. те са на изготвяне на директивата. После за ДДС. Тук мога да повторя пак това, което казах. Да, можем да направим някои допълнителни анализи, но тези, които вече имаме, е, са доста обстойни. Да не забравяме, че данъка добавена стоеност е, представлява около 15% от собствените източници на Европейския съюз, тъй че мисля, че е съвсем естествено този данък да, да бъде част от директивата. Понеже това е сериозен източник на приходи за бюджета на Европейския съюз. Сега по въпроса за давността. И нуждата тя да се хармонизира в Европейския съюз. Мисля, че въпросът е доста интересен. Също и от теоретична гледна точка. Важното обаче, според мен, е да почнем от някъде, да тръгнем от някъде. И в директивата ние предлагаме да се хармонизират минималните изисквания за давността. Това е нещо много важно и оценката на въздействието показва, че на места, където е много кратка давността, в тия държави членки, измамниците, се опитват да бавят хода на наказателното производство, така че да изтече давността на делото и да избегнат наказания. Затова мисля, че би било полезно да се въведат минимални изисквания в това отношение. Господин Молдър повдигна въпроса за, за европейския прокурор. Директивата ще послужи като основа за дейността на тази служба. Вече казах преди известно време, че в момента комисията приключва работата си по предложението за е, предложението си за, за европейския прокурор преди е, летните почивки най-вероятно ще е готово. Е, накрая искам да кажа, че един, един е, амбициозен законодателен акт за хармонизиране на минималните наказания в наказателното право в защита на финансовите интереси на Европейския съюз ще спомогне и за гладкото въвеждане в експлуатация на Европейската прокуратура. Благодаря. Благодаря и на вас, господин комисар, за а, този първи а, обмен на мнения. Колегата ще иска ли да вземе думата? Да, ние сме е, готови да продължим двустранно да обсъждаме въпроса за правилното основание. Сега, що се отнася до политическия календар, трябва да погледнем, за да видим кога да сложим на пленарно заседание разискване на решението на комисията Юри, правната комисия. Но тук сме, ние сме готови да, обсъжда, за, да, да разгледаме това, което повдигате. Благодаря ви аз. Thank you very much. So I conclude, uh... Благодаря ви. С това приключвам обмена на мнения а, с комисар Шемета. Благодаря на колегите от Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. С това закриваме съвместното заседание и без, без да отлагаме, незабавно пристъпваме към останалата част от заседанието на Комисията по бюджетен контрол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 Okay. that will be the last. Uh, uh, shall I? I Okay. Yeah, ladies and gentlemen, liebe Kollegen. И така, уважаеми колеги, die unterbrochene Sitzung Позволете ми да подновя заседанието, което бяхме прекъснали за малко. Сутринта от около 9.25 до 11.30 проведохме изключително интензивен разговор с генералния директор на ОЛАФ и се опитахме да изясним многобройните, според нас, открити въпроси във връзка с оттеглянето на бившия комисар Дали. Днес след обяд ще продължим а, дискусията за годишния доклад на надзорния комитет на ОЛАФ. Констатирахме, че в рамките на Олаф има конфликт и различно тълкуване на задачите между генералния директор на Олаф от една страна и надзорния съвет на Олаф от е, друга. Освен това бяхме е, уведомени, че господин Тимерманс, бившият председател на надзорния комитет, се е, си е подал от, е, оставката. Госпожа Скемпи също е, се готви да подаде оставка, така че се освобождават две места в надзорния съвет, но само един човек е проявил готовност да влезе в този съвет. Това беше втората причина да ви поканим при нас, господин Шемета, и да ви помолим комисията като пазителка на договорите да се включи и то в чисто правен аспект. Сега ми позволете първо да дам думата на вас, господин Шемета, за да направите своето встъпление, след което ще дам, след което ще дам думата на координаторите и на членовете на комисията. Заповядайте, господин комисар. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря ви много, господин председател. Първо бих шала да започна с едно малко пояснение на ситуацията във връзка с надзорния комитет. Той в момента функционира напълно, с пълен брой членове. Всички членове, които заместиха подалите оставка, работят усилено в надзорния комитет или комисия и самия комитет може да изпълнява функциите си така, както се предвижда в законодателството. Разбирам, че ще има въпроси във връзка с политиката за да може комисията да отговори на вашите въпроси. И преди да се впуснем в конкретика, искам да ви кажа нещо за нашето последно заседание на 28 май. След това заседание предложих както на генералния директор на ОЛАФ, така и на председателя на надзорния комитет да организират съвместни заседания с мое участие, за да може наистина да се обсъждат конструктивно последващите мерки на и дейността на надзорния комитет, годишния доклад за дейността. И аз затова предлагам да нашата дискусия да върви по проекто пътната карта с 17-те извинете, конкретни действия, препоръките, които бяха представени в доклада на надзорния комитет. И аз мисля, че е много важно ние да се ангажираме конструктивно с изпълнението на тези препоръки. Именно за това е толкова важно да имаме ясна пътна карта, да се разбира от всички какво трябва да бъде направено, да има разбиране също така и за графика за въвеждането на препоръките, аз предлагам това заседание да се... Бях предложил то да се проведе на 12 юни, но за съжаление надзорния комитет не беше в състояние да организира такава среща. Те смятаха, че това заседание е а, прибързано и е, вие всъщност имате отговора на председателя на надзорния комитет. Въпреки всичко обаче, продължавам да мисля, че трябва да процедираме конструктивно и да организираме такава среща през юли, преди а, лятната вакансия и да имаме едно редовно заседание на надзорния комитет и това трябва да стане, за да може да има да се постигне разбиране между ОЛАФ и надзорния комитет относно необходимите действия за прилагане на изпълнение на препоръките на надзорната комисия. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на координатора от НП, госпожа Гресле. Благодаря. Искам да обърна внимание, че от около година има проблеми между надзорния съвет и генералния директор, което е много жалко, защото очевидно става дума за фундаментален проблем. Ако вземем съвместния план за действие, изпратен на надзорния съвет, господин комисар, и аз нямаше да дойда. Нямаше да се почувствам взета на сериозно. Смятам, че генералният директор е прав да ограничава възможностите на надзорния съвет в това отношение. Защото ако този съвместен план за действие трябвало да, е трябвало да послужи и за основ, основа за диалог, извинявайте, това е несериозно. Даже аз бих била обидена на тяхно място. Мисля, че този надзорен съвет е заслужил по-сериозно отношение. Всеки път, когато говорим по този въпрос, се чувствам задължена да се извиня, че ви създаваме такива проблеми, но все пак това е между... Вие имате междуинституционалната задача да упражнявате надзор над ОЛАФ. Господин комисар, моля ви, отнесете се сериозно към този въпрос. Направете възможното, за да може надзорния съвет да започне да работи по-добре без да давате възможност на генералния директор да си избира какво да надзирава в надзорния съвет. Според мен е странно, че непрекъснато се размахва е, органа по защита на данните. Има документ от 2007 година. Тогавашния, тогавашния служител по защита на данните оказа решително влияние върху становището на парламента. Едва ли не опитваше да ги пише. И за това генералният директор не ги и прилагаше тези становища, защото много добре знаеше как се създават те. Така че този двоен аршин не бива повече да се прилага. Значи отношението към надзорния съвет, според мен, е основна ваша задача. На второ място бях смаяна от праговите стойности, които Олаф сам си задава. Например, 1 милион евро за измами, т.е. под 1 милион евро Олаф изобщо седи с скръстени ръце – едва ли не казва на държавите членки, ние не можем да се снишим, да се занимаваме с такива дреболи. Моля ви се, вие си се занимавайте. Но, господин комисар, това ли ни е стратегията? Да отвръщаме поглед, когато има измама? Ако е така, е, просто нашата комисия ще спре да ви подкрепя в борбата с измамите. Още нещо искам да спомена, за което стана дума и днес преди обяд въпросът за изпращането на документи в националните компетентни органи. Знаете решението Фурши и Вик. Генералният директор твърди, че в решението е, е употребена думата inform, а всъщност пише consult. Сега, това да се съветва не означава да се вдигне един телефон и да се пита, имаме информация, че ще ни пратят нещо, вие знаете ли? Не. Консултиране значи да се спазват процесуалните гаранции. За това е написано не информира, а консултира. Смятам, че начина по който Олаф се опитва да прилага европейското право би трябвало да заинтересува много Европейската комисия. Междувременно има 80 случая, които не са били разгледани в надзорния съвет, а са били пренасочени направо към националните компетентни органи. И всичко това за сметка на дънакоплаците. За това Искам да ви попитам как си представяте прилагането на това решение на съда Форши и Пик. И последно, съставихме въпросник и този въпросник се върна без отговор на половината от въпросите. Въпросник за е, Олаф. Като имате предвид, че повече като въпроси изобщо не, с, не бяха свързани с случая на комисаря Дали. Ето, изреждам десетки въпроси, на които не се е получил отговор. Ще ви ги запиша. Но смятам, че начинът по който, коми... по който се, че това отношение към парламента е под всяка критика. Вие сте тук представител на комисията, ние смятахме да говорим с госпожа Дей, но моля ви, отговорете ми, как да вървят нещата по-нататък, след като комисията не ни отговаря на най-елементарни въпроси във връзка с борбата с измамите. Председателят, господин комисар, това беше цял пакет от въпроси. Добре е веднага да отговорите. Well, so... И така, мисля, че в встъпителните си думи съвсем ясно казах, че обща грижа на парламента, на, на, на тази комисия и на съвета Олаф и надзорния комитет да работят в сътрудничество. Именно за това беше представена тази пътна карта. Аз лично я представих на надзорната комисия и на генералния директор на ОЛАВ. И мисля, че госпожо Гресле, вие ще се съгласите, че за да се обсъди нещо, някой трябва да за да даде основата, да я сложи на масата. Беше предвидено да има споразумение по едно или по друго, а по-скоро първоначалните виждания, както на надзорния комитет и на директ, генералния директор на ОЛАФ за текущото състояние на организацията и се надявам, че през юли ще се проведе такава среща и че и двете страни ще бъдат в състояние да постигнат яснота в разбирането на проблемите до толкова, доколкото тя съществува. Във връзка с, с защитата на данните тук всъщност вие говорите за система за управление на делата. Тук мисля, че ситуацията се променя. Информиран бях от председателя на надзорния комитет, че комитета работи по оценката на потребностите на комитета, за да може да осигури ефективен достъп до системата за управление на делата, защото сега много добре знаете, че има някои работни разпоредби, разписани от предишния председател а, на комитета и от генералния директор на ОЛАФ и естествено, ако надзорната комисия сметна, че е необходимо да се изменят и да се подобрят тези работни разпоредби. Те това го казаха на заседанието, на което и аз присъствах. През края на май е, идеите трябва да се изчистят максимално и тази инициатива, според мен, показва, че Олаф е готов да промени работните разпоредби, за да отговори на потребностите на надзорния комитет, естествено с пълно зачитане на европейското право. След това въпроса за праговете и мисля, че тук нещата ясно показват, че става дума за някакво недоразумение. Аз го обясних ясно на миналото заседание. Тук не говорим за прагове. Олов, Олаф има нови правила в системата на приоритети на разследващата политика, където се предвижда преди съществуващи прагове да се променят. Сега се залагат четири критерии, които включват принципа на пропорционалност, което означава дали може да се очаква разумна развръщаемост от работата на ОЛАФ. На второ място, наданата стойност, образно казано, от работата на ОЛАФ. Трето, ефективното използване на ресурсите на ОЛАФ. И накрая, четвърто, специфични данни за финансовото въздействие. В този контекст споменават определени суми, които посочват конкретната тежест на дадено дело, но тук индикациите са само за един от споменатите критерии. Ако се върнем към практическата дейност на ОЛАФ, ще трябва да ви информирам отново, че след февруари 2012 година, когато влязоха в сила новите правила, 46% от делата, които бяха заведени в сферата на митническите или структурните фондове, бяха или на ниво 1 милион евро, или бяха с неизвестни директно финансово въздействие. Така че приблизително половината от заведените дела са били под прага от 1 милион евро. Освен това, като говорим за защита на финансовите интереси на Европейския съюз чрез дейността на ОЛАФ, искам да кажа, че през 2012 година Олаф е завел 185 дела в тази сфера в сравнение с 82 дела в 2011 година, 59 в 2010 и 29 в 2009. И аз искам да задам въпроса. Смятате ли, че увеличаването на заведените дела с повече от 7 пъти в сравнение с 2009 година е нещо нередно в дейността на Олаф. Мисля, напротив, че това показва едно значимо подобрение в дейността на Олаф в тази конкретна сфера. Сега по въпроса за Информирането на надзорния комитет за вече приключилите дела. Тук отново трябва да кажа, че според информацията, с която разполагам, Олаф следва, прави, спазва правилата за представяне на информация на надзорния комитет преди делото да бъде изпратено на националните съдебни органи и в разпоредбите за Олаф не се говори, че Олаф трябва да изчака становището на надзорната комисия по приключени дела. Олаф стриктно се придържа към изискванията на регламента. Разбирам, че имаме, че разбираме по различен начин това правило, но от правна гледна точка струва ми се, че е ясно, както и с постановените решения на съда, Олаф следва да информира надзорния комитет преди делото да бъде изпратено на националните власти и аз мисля, че вие много добре осъзнавате какво пише в доклада, в регламента за ОЛАВ и по-специално член 11 алинея 1, никой, включително и надзорната, надзорния комитет не може да разглежда конкретно разследване. Така се процедира. След това по въпросника и а, по процентите отговори. Тук отново е необходимо да бъда ясен. Комисията ясно е посочила, защо не могат да бъдат представени пълните подробности при задаването на, при отговарянето на въпросите, защото в момента така три съдебни производства е в Малта, в Люксембург и в Брюксел. И мисля, че вие сте много добре запознати отново с, с делото Френчпик и Фруше и с генералния секретар на Евростат. Комисията загуби това дело предимно поради това, че съда постанови комисията да предостави значителна информация и с това наруши принципа на независимост. Искам сега да кажа нещо за статистиката, госпожа Гресле. Вие много добре осъзнавате, че днес тези дела се разделят в различни пакети и това, което е било дело едно, сега е две и три Има дела, които са приключили след определен брой месеци и вече броят е различен. Според моята информация, има много козметична статистика. Бихте ли отговорили накратко, господин комисар? Тук в този случай мисля, че трябва да се съглася с това, което казахте. Новите правила влязоха в сила от 1 февруари 2012 година и е вярно, че поради влизането в сила на новите правила, Олаф преразгледа всички дела, които се намираха на различни места и мога да кажа, че преди тази реформа имаше дела, които бяха в, държани в, на фаза оценка в продължение на години. А, вече сега по новите правила бяха постановени решения по всички тези дела. А, и бяха открити отново дела, по които има сериозни данни за измама. И също така по всички дела, които са изостанали, като идеята беше с тези дела да се приключи, като се предостави достатъчно доказателство за неправомерни действия. Тези дела бяха за, бяха приключени. По този начин забавянето а, беше решено като проблем. Това е известно и на надзорния комитет. В началната процедура, по началното производство, ако си спомням правилно, Имаше много доклади, по които парламента не беше удовлетворен от дължината на производството, от завеждането на дела. И трябва да ви докладвам, че фазата на подбора се съкрати от 6,8 месеца в 2011 на 1,4 месеца. Значи от 6,8 на 1,4 месеца миналата година и имаше намаляване от 21,1 месец в 2011 година на 22,6 месеца в 2012 година. Тези числа много ясно показва, че реформата, която се прилага в, в ОЛАВ, вече дава положителни резултати, макар да съм съгласен и обсъждахме а, с ръководството на ОЛАВ, че а, продължителността на разследването от 22,6 месеца е твърде висока и че са необходими много подобрения в тази сфера, но все пак аз отчитам напредъка в тази сфера. Госпожа Еяла Сендер от името на Сейде. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че отделихте време за този разговор с нас за проблемите между ОЛАФ и надзорния съвет. Искам да ви задам един съвсем конкретен въпрос. Вие като комисар, отговарящ за борбата с измамите, от кога знаехте, че се води разследване срещу господин Дали? Това е много интересно за нас. На второ място. Съществува елемент на конфликт на интереси от 2004 година има споразумение между големите многонационални тютюневи концерни и Европейската комисия във връзка с осъществяването и финансирането на голяма част от програмите за борба с контрабандата на тютюневи изделия. Доколкото ми е известно, Олаф е договорил кои точно да бъдат тези програми. Изобщо Олаф, заедно с правната служба на комисията, е преговаряла за сключването на тези споразумения. Сега искам да ви попитам до каква степен Олаф получава финансиране по линия на тези големи тютюневи концерни. Имаше ваша пресконференция, на която стана дума за тези неща. Но моля ви, кажете ни, за да се изясни как стоят нещата. Има ли или няма конфликт на интереси? Днес преди обяд господин Кеслер не можа да ни даде обяснение. И сега конкретно за надзорния съвет. Кажете, моля ви, не смятате ли, че този орган се нуждае от защита, защото той е много важен както за надежността, така и за независимостта на ОЛАФ? Надзорният съвет е орган, който обаче по дефиниция е проблемен. Казвам проблемен, защото от самото начало Олаф до известна степен представлява и е, нарушава правата на разследваното лице, независимо от това дали то се оказва действително виновно или не. Как се отнасяте към нуждата от защита на надзорния съвет? Що се отнася до госпожа Шембри, очевидно е имало някакъв е, конфликт на интереси. Малтийски член в е, надзорния съвет, в който се разследва случай, свързан с проблеми в Малта. Как се решава в този случай конфликтът на интереси? Госпожата е участвала в някои разследвания, но не е известно каква роля е изиграла. Мисля, че винаги е добре веднага да се отговаря на въпросите. Заповядайте, господин комисар. Well, so regarding uh, your uh, first question... По първия въпрос. Важно да се подчертае, че аз като комисар отговарям за политиката, а не за конкретни разследвания. Нещо повече, аз не мога да се меся в разследвания. И аз много строго се придържам към това а, правило. Информираха ме за оставката на господин Дали от председателя Барозо ме информира, всъщност в деня на подаване на оставката. Аз си спомням, че тогава бях в Индия и, и получих телефонно обаждане на председателя, с което ме информира за това развитие. По отношение на въпросите за тютюна и споразуменията, Трябва да разберем ролята на тия споразумения за тютюновите изделия. Те налагат много сериозни изисквания, които трябва да се спазват от тютюновите компании. Унези всъщност трябва, трябва да проследяват изде, изделието, тютюновите концерни. В момента Преминаваме към общи договорености за, за проследяването и във вашия парламент също се разглежда продължение за директивата за тютюна. И аз мисля, че това е много важна мярка при борбата с контрабандата и подправянето на цигари. Ако не се лъжа, оценката на въздействието на директивата за тютюна посочи, че с при едно ефективно изпълнение, е, въвеждане на системи за проследяване, контрабандата може да се намали с 30% за период от 5 години. Също така Също така има, има разпоредби, свързани с задържани и конфискувани цигари. Тогава също се плаща, се плаща глоба от страна на носителя на марката. Всичко това са средства, които се вливат в общия бюджет на Европейския съюз и а, националните бюджети а, за сериозни пари. Става въпрос с четирите а, споразумения задължават тютюновите компании да плащат над 2 милиарда евро към бюджета на държавите членки на Европейския съюз. А тия средства не са специално предназначени за ОЛАФ. Както казах, понякога се вливат в общия бюджет на Съюза. Та не виждаме някакъв конфликт на интереси в това, че Олаф е влизал в преговори с тютюневите компании. Една от ролите на Олаф е да намери е, да търси инструменти е, за по-добре справяне с е, проблема на контрабандата и подправянето на цигари. Тези споразумения, според нас, дават един способ за това. Един инструмент за това. Миналата седмица, сигурно знаете, приехме една нова стратегия за контрабандата на цигари, където сме предложили и други мерки. Аз лично смятам, че това е много сериозен проблем и той трябва да се разреши в Европейския съюз. Трябва да се приемат сериозни мерки. И стратегията е създадена именно с такава цел – по отношение на надзорния съвет, вие споменахте защитата. На 28 май, когато бях тук, уверих депутатите, че по равнопоставен начин се отнасям към Олаф и надзорния съвет. На срещата с надзорния съвет през май, съвсем ясно казах, че становищата и, пред, и препоръките на надзорния съвет е, трябва да са полезни, трябва да водят до подобрение на, на е, дейността на Олаф. така че да се постигне по-тясно сътрудничество между двата органа. Само, че ние трябва да си дадем сметка, че и двата органа са независими. И аз съм предложил да организираме тристранна среща с мое участие и да обсъдим един план за, за изпълнение на препоръките на надзорния съвет, които се включват в годишния доклад на съвета. Ако се одобри плана за действие и ако се следва и се изпълнява, мисля, че действително ще настъпят подобрения в Олаф. Благодаря. Предвид на предналото време а, и като се има предвид, че ни остават само десетина минути, само един кратък въпрос от Инеса Яла Сендах. Да, ще бъда кратка. Господин комисар, казахте, че Олаф преговаря с тютюневите предприятия. Но какво, какъв е предметът на тези преговори и как се преговаря? От името на комисията ли Олаф преговаря? В какво се състоят преговорите? По същество, по програмите ли, по какво се преговаря от името на комисията? Не ми стана много ясно. Please a short answer. So... Съвсем кратък отговор, ако обичате. Да, да поясня. През 2004 година е сключено първото споразумение, останалите по-нататък. И ролята на Олаф при преговорите по тия споразумения беше да предостави експертно мнение – за по-добро разписване на, на споразуменията, така че да са по-ефективни. Получих писмо от господин Тойер във връзка с достъпа до документи и и искане да разгледате документите тук при закрити е, врата, така че комисията е готова да ви предостави документите тук в парламента. Така че да могат е, е, членовете на комисията и, и, и депутатите изобщо да разгледат документите на своя територия. Следващата политическа група е Алти. Алде, господин Скалакакис. Thank you, Благодаря ви, господин комисар за това, че дойдохте да разговаряте с нас, както и за търпението. Аз следя тези процеси и през последните 4 години, откакто съм член на а, Комисията по бюджетен контрол. Това, което ме тревожи в Олаф, не е а, това, което върши работа, което върши, а това, което не върши. Също така следим а, аферата Дали, и имам чувството, че има, има един тлеещ спор между отделни е, части на отделни институции. Струва ми се, че е, тия двете неща сега са се съчетали и, и, и някак си връзват ръцете на Олаф. Олаф беше твърде ангажиран с казус Дали. Има а, поне сигурно 20 милиона подкупа в момента се въртят в Европейския съюз, в публичната администрация на държавите членки. Някои, няколко стотици хиляди са свързани с европейски средства. Ние 10 казуса успяваме да гледаме, да повдигнем а, за период от 10 години. При половината от тях успяваме да постигнем желаните резултати. Та сега в момента Олаф е някакси в задънена улица, в, съзвързани вързани ръце. Така как да ги извадим от там? Поне в институционален план. Какво можете да направите, за да помогнете? Благодаря. Това беше кратък въпрос. Ще ви помоля за кратък отговор, господин комисар. Първо трябва да подчертая, че Олаф не бездейства. Ако погледнете цифрите, ще видите, че дейността е засилена през 2012 година. През 2012 година Олаф получи 1000, над 1700 а, случая по подбор в сравнение с над 900 през предната година и над 800 предната 2010 година. Та виждате, че случаите, които гледа Олаф, свързани с подбор на проекти, а, нараства. За сега е, е нараствала, нараснала двойно през последните няколко години. С новите правила и преструктурирането службата стана много по-ефективна. Сега, по отношение на дейностите, почиващи на политики, първо, трябва да се приемат е, изменения в регламента за ОЛАФ. Това е нещо, което вече е съгласувано от е, законодателите, защото регламентът осигурява много по-силна правна рамка в е, всички области, в това число и защитата на основните права. Ще се възползвам от тази възможност да поканя парламента да гласува за подкрепа на приемане на регламента на следващото пленарно, следващата пленарна сесия в Страсбург. Не бива да забравяме, че 7 години се водиха преводи по това предложение и би било жалко, ако не се споразумеем на крайния етап. Също мисля, че е важно това, което вече споменах. Ние е, приключваме подготвителните дейности по въвеждането на Института на Европейския прокурор, който ще се занимава с е, разследвания в рамките на наказателния процес. Ще се бори за финансовите интереси, чрез един по-силен инструмент, наказателно правен инструмент. Както също съм казвал преди, ние сме готови да работим допълнително, след като се приеме регламента, по, по други подобрения на регламента за ОЛАФ и укрепване на дадени разпоредби от същия. Планираме също да се е, въведе независимия контролер, процедурни гаранции, както и други свързани с а, е, това а, мерки които да целят постигането на по-силна защита на основните права. За въвеждането на тази дейност също трябва да проведем консултации както с парламента, така и с съвета, за да сформираме една законодателна рамка за ОВ, която да помогне службата да бъде още по-ефективна. Благодаря. Следващия оратор, съвсем накратко, ако обичате. аз даже нямам и въпрос. Имам една допълнителна бележка просто. Много е важно да въведете Европейската прокуратура. Понякога се на, на, на, на, налага да връщаме нещата във вашия ръце, за да излезем от затруднено положение. Сега зелените, господин Стас. Благодаря, господин председател. никой не ви е молил да се. Е, никой не ви е карал и не ви е молил, разбира се, да се месите в е, е, производства, в разследвания на ОЛАФ. Но ваша отговорност е да, да гарантирате качеството на работата на ОЛАФ. Много много съмнително е доверието в сегашния а, а, генерален директор. Имало е призиви, в това число от моята група, да подаде оставка. Тая сутрин изслушването каза, че може да приемем хиляда резолюции тук в парламента, така да се каже, но, но той пак няма да подаде оставка. Той смята, че това би било нарушение на, на неговата независимост. Това би, било, би е, упоручило неговата независимост. Това много ме разтревожи. Ясно стана, че един високопоставен публичен, един високопоставен чиновник, генерален директор, излъга в отговора си на поне един от въпросите, които ние сме му поставили, а именно въпроса на нали, госпожа Шембри бивш директор на Малтийската служба за борба с изнаемите и, и, и бивш член на надзорния съвет. Дали тя някога е давала интервю? Това, което Олаф ни прати като отговор, бе, че тя не е участвала, не е давала никакви интервюта. Когато обаче попитах дали господин Кеслер би е, потвърдил това. Той каза, че тя е дала поне три интервюта. Така че това е лъжа. Това, което ни е изпратил като писмен а, отговор. А когато пред нас се изправи а, кандидат за, а, за комисар и видим, че той ни лъже, той оттам нататък няма никакъв шанс да бъде а, определен като комисар. Господин Кеслер ни излъга, и а, това е достатъчно основание а, да, да ви попитам дали сте готови да а, предизвикате с да, разследване на господин Кеслер. Трябва да има някаква дисциплинарна процедура, защото, защото един много високопоставен служител се изправи пред нас и ни лъга. склонни ли сте вие да, да, да го разследвате? Благодаря. Господин Старс, бихте ли изключили микрофона? Господин комисар, заповядайте да отговорите на въпрос. Няма микрофон. <laughs> uh, um... Okay, uh, so, uh, uh... И така. Говорим за обсъждането, което се е провело тази сутрин. Разбира се, трябва също така да се анализират резултатите от това обсъждане службите ме информираха, че трябва да се дадат отговори на въпросите там с точки и подточки, А, Б, Д и така нататък. Така че всъщност, да, като се съберат всички въпроси, те са над 250 въпроса, на които е трябвало да се отговори в много кратък срок и а, така както те разбират нещата, въпросите зададени от парламента за въп... а, разбирането на въпроса, за който говорите, е било свързано с участие в разследване и че отговорът им е бил, че тя не е участвала в разследване, а че е взела участие като преводач по време на това изслушване, защото лицето, свидетелят, с когото се е провел диалога, е имал нужда от превод. Това е информацията, с която разполагам на този етап, но като се върна от парламента ще обсъдя една минута господин Стас. Да, можем да продължаваме да играем тази игра до безкрай. Е, позицията на комисията е ясна. Да, си пред... да се правим, че нищо не е станало. Това, което се е случило в е, Малта, прокурора да не открива, да не завежда дело срещу бившия комисар, ако а, това се направи в Малта, господин Кеслер може да дойде и да лъже. Това не беше интервю, а, всъщност се казва, че е било интервю. Господин Кеслер трябва да потвърди. Затова ви моля да погледнете. Значи, когато говорят за интервюта, готови ли сте да започнете дисциплинарно производство срещу или разследване срещу някой, който умишлено а, лъже Европейския парламент. Господин комисар, имате думата. Мога само да повторя това, което ми беше казано преди да вляза в тази зала че а, дамата е участвала а, като а, преводач, който пояснява, за да може свидетеля да разбира въпросите. А сега по въпроса за изявлението на а, комисаря, на бившия комисар а не на а, прокурора в а, Малта. Тук много ясно трябва да се прави разграничение между административно и наказателно разследване. Олаф отговаря за административното разследване, а наказателното разследване, както много добре знаете, продължава и в този момент в Малта и аз ако правилно чета това, което е казано от е, е, полицейския комисар, той казва, че няма достатъчно доказателство и думата достатъчно тук е важна. Последната политическа група е ЕКАРЕ. Извинявайте го е, поправя се председателя господин Де Йонг, защото Екаре не, ги, не присъства. Да. Добре. Екаре е обединената десница, е, обединената левица, Трудно е да се сбъркат. Ние говорихме за качеството на разследването и тогава, което, това за което си мислих, беше за Малта като държава членка. Първо, ако а, следим казаното от комисаря, може да се помисли, че оценката на въздействието може да хвърли повече светлина по работата на надзорната комисия, ако се разследва какво става при отделните случаи, макар да не получаваме някакви документи или получаваме документи, в които нещата са заличени, твърде много заличено в доклада и отново се води дискусия между надзорната комисия и нас, когато ние задаваме въпроси и ние не получаваме отговори. И поверителността е довода, който а, ни се дава. Оценките ще позволят ли на хората да вземат, да видят данни, до които ние нямаме доста в парламента и на второ място, има ли причина да се създава някаква група от мъдреци, защото цялото ви предложение или нещо подобно, цялото ви предложение за защитата на европейските финансови интереси ще зависи от степента, до която Олаф работи добре. На второ място господин Кесъл каза тази сутрин, че редовно се информира от генералните дирекции за придвижването на определени дела по а, съображение за приоритетност. Ако не смятате, че това е добра идея, можете ли да я прекратите? Благодаря. Това бяха два съвсем точни въпроса. Господин комисар, имате думата. В отговор на първия ви въпрос, който всъщност ни препраща към други числа. От 71 молби от надзорния комитет след прилагането, след приемането на новите правила, всички правила бяха изпълнени от Олаф. 61 от тези 71 дела бяха свързани с изискване за пълен достъп до информацията. В 10 случая не беше поискана втората стъпка. И е, въпроса за заличаването беше проблем в, в началото. Но през декември миналата година бяха приети инструкции за персонала на ОЛА във връзка с почетнянето, с заличаването на данни този въпрос беше разгледан от служителите на Олаф. От политическа гледна точка нещата за мен са много ясни. Ако има допълнителни проблеми в тази конкретна сфера, съществува необходимост да се работи по практическите правила, за да може да или по подобрение на правилата и само по този начин може да се постигне взаимно разбиране между надзорния комитет и ОЛАФ. Трябва да се има предвид също така, че тук говорим за много деликатна и чувствителна информация. Ако всички тези отношения се основават на добра воля, а не на ясни правила ясни, разбираеми правила, тогава ще се натъкнем на проблеми, защото тогава наистина ще бъде е, катастрофа, е, чувствителна информация за съвсем конкретни изследвания започне да циркулира без конкретна защита, без конкретни правила. Мисля, че това са важните неща. И аз тук виждам ролята си, за да може да се облегчи работата по развитието и по-нататъчното разработване на тези правила, за да може да постигнем пълна яснота в отношенията между ОЛАФ и надзорната му комисия. Нека да покажа, че не съм нито на едната, нито на другата страна. Аз искам двата независими, орган, независими органа да работят заедно и да намерят решение. Сега по въпроса за приоритетите, мисля, че е нормално за човешки същества да смятат, че тяхното дело, тяхната ситуация, е обект на приоритет и заслужава приоритет, защото те смятат, че това, което те правят е най-важното. А всъщност това, което е важно тук е, че генералният директор на ОЛАФ взема независими решения, прави свои собствени преценки, дали конкретно дело трябва да бъде приоритетно или не. И именно това е ролята на генералния директор в тези разследвания. Уважаеми колеги, изслушахме представителите на всички политически групи. Има още две заявки за изказване. Една от госпожа Гресли и една от господин Бълчитис. Преди да им дам думата, все пак в качеството си на председател искам да кажа следното. Господин комисар, ние високо оценяваме факта, че днес след обяд сте сред нас, за което много ви благодарим. Благодарим ви, че се включихте в посредничеството така, посредничеството, така да се каже, между надзорния съвет и генералния директор на ОЛАФ. И двата органа са важни за независимата работа на службата за борба с измамите. Ако ние задаваме въпроси на комисията и за пореден път е, констатираме, че тези въпроси не получават отговор с е, така краткия, краткото обяснение, че това били висящи производства, не можем да бъдем доволни. Още повече, че някои въпроси получиха отговор в е, прескомуникета на комисията и смятаме, че такова нещо е знак за незачитане на парламента. Когато няма уважение, започваме да се съмняваме дали отношенията между нас и комисията са отношения на доверие. В крайна сметка възниква и въпросът какви са средствата на парламента да наложи на комисията да отговаря на неговите въпроси, защото тук става въпрос за демократичен контрол върху администрацията. И стигам и до третия момент на това, което искам да кажа. На фона на разследването на Олаф по отношение на опит за корумпиране, миналата година се стигна до оттегляне на комисар. Ако в хода на съдебното производство в Малта се окаже, че няма достатъчно улики за по-нататъчно разследване срещу комисаря Дали, нещо, което личи от думите на шефа на полицията в Малта, то ако всичко това е така, за нас случай е приключен. Оказва се, че господин Дали не е замесен в този случай на измама, след като няма достатъчно улики за това, че такава се е състояла. Добре, питаме тогава, кога да обсъдим политическото измерение на този случай. Да чакаме, докато завършат съдебните дела, заведени от господин Дали, за да получи справедливост. А, или да обсъждаме е, мотива, който доведе до отстраняването на господин Дали. След като този мотив вече не съществува, комисията ще трябва да отговори на въпроса дали такова политическо решение може да се вземе на базата на недостатъчни аргументи. И къде да се води подобна дискусия, ако не в парламента, там където заседават пряко избрани представители на гражданите и се грижат за демократичния ход на нещата. След като тази сутрин господин Кеслер ни каза, че винаги бил казвал, че няма достатъчно основателни а, доказателства, които да водят до извода, че има участие на господин Дали в престъпление. И същевременно достатъчно журналисти, работещи в Брюксел, много добре си спомня, че господин Кеслер говореше преди 9 месеца съвсем друго. Тогава говореше за несъмнени доказателства. Не смятате ли, че това е огромно противоречие, което спешно трябва да се изясни? На фона на такова огромно противоречие ние не можем да не ви зададем въпросите, които ви задаваме. И като парламентаристи очакваме да получим отговор, както на въпросите, които са по-общи, нямат общо с случая дали, по-скоро се въртят около начина на работа на Олаф, както и на, така и на въпросите, свързани конкретно с случая дали от 20 май 2013 година нещата са ясни. Освен това, Председателският съвет взе решение да не кани председателя Барозо на заседание, а възложи на Комисията по бюджетен контрол като компетентна комисия да се занимае с въпросите, свързани с измамите като на даден етап излезе и с определени изводи, които да внесем в председателския съвет като препоръки. И те тогава ще отидат в политическите групи и ще влязат в пленарната зала. Задачата не е лека, но се питаме до каква степен комисията проявява готовност, а и е в състояние да ни помогне да се справим с възложената ни задача. So, uh, I think that uh, um, I, uh, I can really uh, say to what това, което току-що попитахте. Ето какво мога да кажа. Комисията винаги е оказвала съдействие на парламента по въпросите, които повдигате. Мисля, че всички разбираме, че Европейския съюз е един съюз на върховенството на закона. И е много важно върховенството на закона да се зачита. И когато един комисар отговаря на въпроси на парламента, Тези отговори са в контекста именно на върховенството на закона. И това води до такива ситуации, както тези, които споменавате, когато има а, неприключили дела, има такива в Малта, в Люксембург и в Белгия, тогава комисията не е, за съжаление, в състояние да дава отговори на всичките въпроси, именно поради това, че се водят дела. И приканваме всички европейски депутати да разберат това положение. Вижте съдебните решения от миналото. комисията рядко е губила дело. Но когато е губила дела, това е било най-вече защото е действала в разрез с презумцията за невинност. презумцията за невиновност. И именно това се опитваме да коригираме. И, и това правим в момента. Това са текущи дела, трябва да видим какъв ще е изхода от, от тях. А ние, комисията, сме пазител на, на договора и трябва да спазваме правилата. Благодаря. Thank you very much. Uh, Благодаря ви, господин комисар. Процедурен въпрос имате? Да, господин комисар, не искам да създавам проблеми. Не ми е в стила, но Споменихте, споменахте три дела. Какво, каква връзка имат те с разследване на Олаф? Едното, едното е дело срещу господин Дали в Белгия за клевета. Това няма никаква връзка с Олаф. Второто дело е в Европейския съд. По това дело господин Дали е, успорва начина по който е освободен. Аз говоря за срещата от 16 октомври с господин а, а, Барозо. Председателя, това, как, това какъв процедурен въпрос е? ми процедурен въпрос е, защото комисията дава отговори, които не са по същество или не са верни. Аз пък не знам защо вие споменахте само две дела. Те са три всъщност. Има още едно в малата. Правната служба на комисията прави оценка на всеки един случай. Преценява потенциалното въздействие на всеки отговор, който може да бъде даден а, а, върху а, хода на съдебните дела. Те, това е, е. Комисията взема решение на базата на, на правните а, съвети. Заповядайте, госпожо Гресле. Госпожин комисар, моля ви, не говорете така, като че ли а, ние сме виновни за това, че комисията ще загуби делото. Много добре знаете, че не е така. След отстраняването на комисаря Дали, генералният директор на ОЛАФ даде пресконференция. Имаше 15 въпроса на журналисти и всички те получиха отговор. След което ние направихме закрито заседание и поискахме да получим информация. От тогава насам генералният директор дава интервю след интервю, а когато ние тук го попитаме за същите неща, той казва, че производството е висящо. Тук в Брюксел делото е Swedish Match срещу Дали няма нищо общо с комисията. В Люксембург има жалба на Дали срещу комисията. Пак няма нищо общо с нашата работа тук. Това, което се прави в Малта, също няма общо с нашата работа тук, защото ние просто питаме как Олаф е провел, провела разследването. Нека да правим разлика между нещата. Не парламентът е проблем и не е проблем това, че парламентът задава въпроси. И ето ще попитам да заведеш на обед главната свидетелка това похват на разследването ли е? Според мен това нарушава доверието към генералния директор. После главната свидетелка казва, че била пинала пред тогава и пред съда 12 пъти поправя показанията си, коригира показанията си. Моля ви, Господин комисар, вие сте статистик. Не ми се вярва да ни правите на глупаци. Умишлено. В числата за 2012 година на ОЛАФ имаме толкова много еднократни ефекти, че те изобщо не са а, годни да доведат до изводи за повишена или влушена ефективност. Има десетки производства, открити в един и същи ден и закрити след изненадващо кратко време, което обаче не означава, че Олаф в съкратени срокове обработва случаите. Моля ви, господин комисар, ние сме депутати и може да сме малко ограничени, обаче е, не можем да приемем всичко за истина. Председателят. Да, това е обвинение, че има фалшифицирани цифри. Не знам дали отново става дума за изненада, но не беше сериозна тази бележка. Господин Бълчитис, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви помоля да не ме пренебрегвате за бъдеще. Доста чаках, докато ми дадете думата. Искам и аз да направя едно предложение. Първо бих желал да благодаря на господин комисар за това, че дойде при нас. Аз мисля, че той няма да се обиди от това, което се случи днес, защото това е нещо, което проистича от задълженията на комисаря. Олаф е, с всичките си служби, включително и с надзорния комитет, всичко това е част от комисията. Това е инструмент, чиято цел е изпълнението на политиката на Европейската комисия и на Европейския парламент по защита на финансовите е, интереси на Европейския съюз и борбата срещу измамата. Е, това е един общностен фронт. Това трябва да имаме предвид не само за финансовите аспекти, но и управлението, имайки предвид, че надзорният комитет е, не беше съгласен – да участва, тъй като да участва в общото заседание. Ние задаваме въпроси, защото искаме да знаем дали те разбират добре ролята си. Аз бих желал да поканим представителите представители на надзорния комитет, за да видим иерархичната роля от политическа гледна точка на този орган. Би трябвало независимото на Олаф и, е, а, трябва да се осигури независимостта на ОРАФ и на, на ОЛАФ и на надзорния комитет и да се обърне внимание на аспекта за управлението. И аз мисля, че двете страни трябва да се разберат какви са причините на съществуващите проблеми. Искам да кажа следното на комисара. След като има недоразумения, и на разбиране между структурите трябва да се спазва вътрешния регламент. И има там една разпоредба, която е свързана с е, редовни заседания, които е, ще дадат възможност да се третират редица проблеми. Е, на тези, сред, на тези съвещания няма да се говори за текущи дела, а за всякакви други въпроси. Председателя, благодаря. А, не ме обвинявайте, че не съм ви забелязал. Не е така. Просто за мен беше важно да дам думата на всички политически групи по величина и след госпожа Гресле, вие бяхте първи в списъка. С други думи, придържал съм се стриктно към списъка на заявилите желание да се изкажат. Когато не забележа някого, моля за извинение, но в този случай няма такова нещо. Инес Аяла Сендер също иска думата от името на социал-демократите. Давам и думата и след това давам думата на господин комисарят, ако желая да направи заключение. Инес, заповядай. Много набързо, господин председател. Благодаря на господин Шемета за това, че дойде при нас. И искам да му кажа, Господин Шемета, вашата роля на комисар е и роля на посредник между два органа, които влизат в полето на вашата компетентност. Вие дори сте отговорен за добрата работа на Олаф и неговия надзорен съвет. Това са деликатни институционални механизми, но вие сте не само медиатор, вие сте и е, отговорник само защото господин Барозо в, в така, поговорка с госпожа Кетрин Дей е решил да даде тласък на някакъв конфликт, може и бе, да не е било злоумишлено, разбира се, а, но накрая излиза, че а, пада сянка върху Олаф и върху комисията. Така че, когато господин Дали се оттегля, вие имате задължението не само да ни информирате, а и да застанете пред тази комисия и да разговаряте с нея, да отговаряте на нейните въпроси. А, във връзка с Олаф, господин Оди зададе един въпрос. В момента, в условията на растящ скептицизъм по отношение на това дали Олаф ще овладее положението, а, в момент, в който даже и комисията казва, че Малтийският съд не вижда доказателства, които да говорят за това, че обвиненията са верни, Попитахме господин Кеслер какво ще направи. На фона на всичко на това, попитахме господин Кеслер какво би направил, ако загуби подкрепата на този парламент. Защото парламентът е институцията, която упражнява демократичен контрол. Господин Один не получи отговор на въпроса какво ще стане, ако загуби господин Кеслер доверието на парламента. А ние сме демократичната институция, която упражнява контрол, особено когато случаите са толкова деликатни. Какво ще кажете за тази сутрешното поведение на господин Кеслер и дали Олаф наистина е над демократичния контрол в Европейския съюз? Господин комисар, за заключителни бележки. Ако нямате нищо против, е, господин председател, аз първо ще отговоря на въпросите, които бяха повдигнати от почитаемия евродепутат. Е, сега първо по статистиката искам да поясня, че аз самия не съм статистик. Моята професия е економист – и е, всички статистики, статистически данни, за които говорим, са публично достояние в доклада, годишния доклад на ОЛАФ. И тези статистически данни могат да бъдат анализирани от всички депутати. Тук няма някакви скрити сметки. А сега по въпроса за въздействието на отговорите на комисията на по въпроса по резултатите, по изхода от съдебните дела, ние тук трябва съвсем ясно да кажем, защото може да стигнем до процедура на анулиране, която се дължи между другото и на незаконни разследвания на Олаф. И това може да се случи поради това, че Олаф отговаря на въпросите в предписаното време. Това е определено и от правните служби на институциите във връзка с оценката на висящите на недовършени, неприключените съдебни дела. И аз тук искам да кажа а, различни неща. Сега, във връзка с, с изказването на господин Байчи, че си искам да му благодаря за предложенията. Трябва да кажа, че имаме редовни, редов, провеждаме редовно размяна на мнение с, с надзорния комитет на ОЛАФ може би трябва да предвидим време за организиране на съвместно заседание между надзорния комитет и ОЛАВ. Мисля, че би било добра идея също така това да стане е, редовна практика за размяна на мнение между генералния директор на ОЛАВ и е, надзорния комитет и мисля, че трябва да отчетем също така факта, че реформата на Олаф, ако тя бъде приета, ще предостави нови средства за подобряване на функционирането на надзорния комитет. Трябва да ви напомня, че една от разпоредбите е свързана с, с размяна на мнение на политическо равнище относно приоритетите в дейността на ОЛАФ. И това се предвижда в новия регламент, новите разпоредби за ОЛАФ. Именно затова смятам, че е много важно най-сетне да постигнем споразумение по този конкретен въпрос. И сега във връзка с медиацията, да, тези два въпроса са в известен смисъл свързани. Първо бих желал да подчертая, че би било погрешно да се свързва конкретно отношенията между Олаф и надзорния му комитет и така нареченото дело Дали, защото трябва да се има предвид, че Олаф е имал много сериозна реформа. В началото на 2012 година бяха ревизирани всички процедури, организационната структура на ОЛАФ беше променена с цел съсредоточаване и приоритизиране на разследващата дейност по това време. Това беше обсъждано и от парламента, и от Сметната палата и беше отразено в, в съответните доклади. И новия надзорен комитет започна също така да работи в началото на 2012 година и изглежда, че работните методи и разбирането на ролята на надзорния комитет, на този надзорен комитет, е малко по-различна от в сравнение с предишния комитети, естествено е необходимо известно време и за двете страни да се разберат по-добре. Аз съм убеден, че този процес тече и аз съм готов да го облегча, за да може да има възможност двата независими органа да изпълняват ефективно и ефикасно своите функции. Председателят, благодаря господин комисар. Мисля, че стана доста ясно колко е сериозен този въпрос за всички депутати и че ние наистина бихме желали непременно да усетим ангажимента на комисията не само а, да се отговори на въпросите, но и за разработването на бъдещата стратегия за борба с измамата на Европейския съюз. Благодаря ви за това, че бяхте тук и очакваме следващата размяна на мнение. Members, we continue immediately with the next points. Направо пристъпваме към следващите точки от дневния ред. Специален доклад 17 и 18. От сметната палата имаме представител Барт Стас е докладчик. Е, Барт, искате ли да кажете няколко водни думи? Първо, помощ за развитие от Европейски съюз, предназначение за водоснабдяване с питейна вода, основан и основна канализация в страните от субсахарска Африка. Господин Постох от Сметната палата, добре дошли на нашето заседание. Заповядайте ви. Благодаря, господин председател. Мога много обстойно да ви запозная с доклада на Сметната палата, но няма нужда. Работният документ, който изпрати докладчика, дава чудесно резюме на специалния доклад на Сметната палата. Два въпроса обаче искам да повдигна, свързани с работния документ. Първо, пета страница, горната част, там документът споменава продължението на комисията въведените през 2005 година. Казва, че групите, които бяха въведени през 2005 година, са разрешили проблема с, с, с устойчивостта, това е интересно твърдение, но, но то не е убедително. Първо, защото тези групи за осигуряване на качество а, не са свързани с а, всички разходи за вода. Те не са свързани с а, подпомагане по водоснабдителната мрежа. И на второ място, когато ние изготвяхме доклада си, комисията теоретично погледно, разполага се с чудесни механизми за проверка на устойчивостта на проектите. Това може да се прочете в 44-та точка от доклада ни. Само, че проблема не беше на теория на практика. Не в теорията, в практиката. Въпросът е как, как действат на практика тези групи за качеството. Аз мисля, че това е неизвестно, не знаем. И аз мисля, че затова е много разумно това, което пише в 8 точка на вашия доклад. Следващия коментар е свързан с пета точка на шеста страница от продълженията на, на докладчика. Това е отвъд мандата на Сметната палата. Пета точка казва, че е необходимо да се знае в каква степен водоснабдяването се ползва от домакинства, обществени служби, промишлеността и селското стопанство. Искам просто да подчертая, че който и да е ползвателя, някой трябва да плаща. Това е всичко, кое, което имам да кажа. Надявам се да не съм пресрочил времето. Председателя, благодаря. Да, много беше кратко всъщност. Сега ще поканя комисията да, да коментира по този, да даде коментар по този въпрос. А докладчика е, би искал всъщност да изслуша комисията какво а, мисли. Господин Чикарели, нали така? Или греша? Заповядайте, комисията има дума. Благодаря. Комисията внимателно анализира коментарите и препоръките на докладчика. Комисията си дава сметка какво се цели отчита това, което се предлага и ще предприема допълнителни стъпки, за да подходи към всички въпроси, които се повдигат. Стига това вече да не е сторено. Ще предоставя информация по всеки отделен проект за сегашното състояние на нещата и мерките, които са, са предприяти или които пред, предстои да се предприемат. Комисията за вътрешно решение да, да изследва в течение на една година съществуващите процедури. Да провери доколко препоръките се прилагат и изпълняват. Така че това е вътрешно решение. Ще използваме тези е, вътрешни инструменти за водните проекти. Господин председател, комисията би искала още веднъж да изтъкне обстоятелствата, уважителните обстоятелства, които сме, сме е, дали в отговор на доклада на, на доклада на Сметната палата и мисля, че те не са отразени достатъчно ясно и обстойно в е, доклада ви искам да се позова на действителността, на място. Ще, изпъл... ще дам само два примера, които са дадени в доклада. Първо, Нигерия. Програма за водоснабдяване в малък град. Трябва да се върнем доста назад във времето, около 14 години, понеже всичко започва през 2001 година. Нигерия тъкмо бе излязла от е, сериозно сътресение – и това бе един от първите е, проекти за, за сътрудничество, за помощ за сътрудничество, възобновяване на помощта ни. Знаем е, как стоят нещата в момент непосредствено след е, криза. И знаем как тече преходът. Та, ако почвате работа по проект, но нямате демо, администрации, дори делегацията трябва да изгради капацитет. Е необходимо доста време, за да се стартира такъв един проект. В този конкретен случай започва да се изпълнява проекта през 2003 година. Ние имаме финансови правила, че споразумението за финансиране трябва да може да продължи единствено до датата на подписване плюс 3 години. Това са едни обективни обстоятелства, които причиняват допълнителни проблеми при изпълнението на проекта. Мисля, че всичко това трябва да се отчете. Друго нещо, което направихме в Нигерия. От 2004 година 176 милиона са осигурени за водоснабдяване и канализация. Това е много повече, отколкото е, е използвано, оплодотворено. Сега вече се намираме в третия етап, 10 години по-късно. Но искам просто да разберете колко е трудно и колко време отнема една промяна. И подобрение в такива системи. Следващия пример, на който ще се спра съвсем накратко, е Гана. Северната част на Гана. водоснабдяване и канализация в селски райони. Районът конкретно тук Там имаше, там имаше проблем с имаше проблем с гвинейски черви, имаше огнище на а, инфекция. Така че нямаше как да се а, пристъпи не, веднага към а, сундиране. но все пак се, при, се, се пристъпи към а, сондажи, и, и, но не, не е изненадващо, че не всичките бяха с достатъчната дълбочина. От 3 години обаче вече няма а, а, огнища на инфекция. Трябва да се подчертая, вече може да се работи нормално. Така че нещата не са просто бели или черни. Та... Ако, ако се замисля, ако се задълбочите малко в този проект, и ако ще видите, че има много важни обективни обстоятелства. Но естествено, ако просто видите колко а, сондажа трябва да има и колко реално са реализирани, нещата изглеждат доста неблагоприятно. Целта е да, да се даде възможност за растеж на собствен ход и децентрализация. Но, но това е нещо, което отнема доста време, доста години. Така че не, не си търсим а, оправдание, просто се опитваме да, да ви създадем по-пълна картина. Също искам да кажа, че е, говорим за неща, за които решенията са взети е, в периода 2001-2007 година. Вече сме 2013. Комисията естествено се е получила от, от грешките си, И това, което можем сега да, да кажем е, че подобряваме дейностите си по предоставяне на помощи а, в а, процеси на децентрализация, а, подкрепа за създаване на политики, митнически тарифи, митническа обработка. Организирали сме обучение, но всичките тези неща няма как да станат за два дена. Също така, във вътрешен план нещата са се променили при нас, защото знаем а, колко важно е да има контрол на качеството, оценка на риск и системи за проследяване. Чухме, че споменавате групата по качеството. Това не е единствената мярка, но да, е, това е единствената мярка, която е оценяване. Съгласни сме, че само това не е достатъчно. Системата на групите за качество е довела до подобряване на проектите. Подкрепа сме показвали и на първоначалния етап и след това. Системата за наблюдение на лице тръгна плахо, но, но в момента вече е доста стабилна система. Но недостатъчно. Тъй, че В момента в Генерална дирекция ДЕВКО разглеждаме възможности за допълнително съвършенство на системата РОМ, както се нарича. така че и в края да се прави проверка доколко са изпълнени а, препоръките. Това е с две думи. Исках няколко неща да изтъкна просто сега по отношение на 8 препоръка. А пак ще повторя, че ще предприемам действия по нея, ще предоставим информация по всичките 33 проекта. Девета точка. Искате да, получите, искате да получите доклад, това може да е по-трудно. Това, което можем да ви предоставим е, е, е това, че е, признаваме, че има още какво да се прави по канализацията и сме обявили процедура за кандидатстване с проекти за канализация. Благодаря, господин председател. Благодаря. Докладчика Барт Стат. Преди това някой друг иска ли да вземе думата? Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Не смятам, че трябва да губим допълнително време. Мисля, че това, което чухме от представителите на Сметната палата е много полезно. Добре чухме и казаното от комисията. по препоръка 8, за по препоръка 9. Разбирам това, което казва комисията във връзка с наличието на други методи за пречистване на вода и отвеждане на отпадни води. Да, склонен съм да се изразя по друг начин, за да можем да наблегнем и на политическия момент. Който е бил там на място, много добре знае колко е трудно понякога. По точка първа, препоръка първа, съм посочил проектите за преодоляване на различията, но да, склонен съм да помисля за по-добра редакция, за да може да стане ясно на онези, които ще четат доклада. че нещата трябва да се разглеждат в един по-общ контекст. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря. Мисля, че можем да постъпим както вие казвате. Господин Подсток или комисията, желаете ли думата? Ако не, предлагам да обсъдим следващия доклад, господин Босток. Господин председател, много малко е нужно да кажа а, като стъпителни думи, а, защото тук се а, показва, че комисията е съгласна с препоръките на а, съда, искам да посоча две неща. Първо, точка 7 в проекто препоръките отива отвъд а, казаното от Сметната палата. По четвърта точка тя призовава да се извършват поправките по пътищата предимно от местни органи. Всъщност поддръжката винаги периодичната поддръжка винаги се прави по препоръката от местните власти. Така че Точка 19 в доклада посочва, че местните органи, които, местните организации, които извършват тези поправки, поправки по пътната мрежа, рядко притежават необходимата техника и необходимите умения. И това ни а, изненада като реакция в известен смисъл. Благодаря. Докладчикът. И отново искате да чуете първо комисията. Кой от комисията ще вземе думата? Благодаря ви. Да, а първо бихме желали да повторим, че е, приветстваме доклада на Сметната палата и смятаме, че това е доклад, който е положителен, който ако разгледаме контекста, да кажем, на Африка, където повечето от държавите са развиващи се във всички посетени държави има подобрение, което е много удовлетворително. И се отчита, че в общи линии повечето от посетените пътища са в добри, добро състояние, което е много добър резултат. Така по конкретния пункт, който беше споменат, мисля, че тук а, са заложени на карта много конкретни неща. Първо трябва да се направи разлика между рутинно и периодично поддържане, защото ние знаем, че тогава, когато се построи даден път, той обикновено се построява за 15 години а, и това означава, че той се uh поправя. Първите 7 години е рутина. Подръжка, почистване на пътищата, всички тези действия и мерки, които мисля, че няма нужда да обяснявам. Но разбира се, това, което е важно да се каже, че рутинната и, пор... Е, и периодичната поддръжка са две различни неща, изискващи различна методология, различни умения. И това, което беше направено от комисията във всичките ни програми, е да се опитаме да ангажираме колкото е възможно повече местните компании, малките и средни предприятия, те да извършват тази рутина поддръжка. Защото за периодичната поддръжка, е необходима тежка техника, трансфер на ноу-хау и това в Африка в повечето случаи се прави от чужди компании. Искам да посоча нещо, че е, в доклада на, спе... Е, на Сметната палата не всичко е много ясно. Когато говорим за павир, а, мрежата от павирани пътища, ако отчетем само пътищата, които са били направени а, по-малко, преди по-малко от 8 години, процента на пътищата, които са в прилично до много добро условие е 95% от е, извадката. Тоест, е, поддръжката е както ефикасна, така и е, достатъчна. Когато говорим за проблемите на поддръжката, то не става дума за мрежата която включва по-второстепенни и селски пътища в африканския континент. И аз мога да кажа, че отговора, който дадохме на препоръката на докладчика, че трябва да се разграничават различни класове работа, също така би трябвало да насърчаваме малките и средните предприятия постепенно да поемат те работата и същевременно да и е, създават е, възможности за изграждане на капацитет. След това преминаваме към препоръка номер 7, в която се говори за подготовката на, за изготвянето на доклад и представянето на този доклад за това какво прави политика, комисията по политиките свързани с околната среда и безопасност на пътищата. Тук много мерки са предвидени, дадени с инструкции на съответните делегации, прави се скрининг, в който се определя на равнище идентифициране и проверка на проектите, да се предприемат всички екологични мерки и скрининг, разбира се, за всички проекти, да се прецени къде е необходим пълен овоз и къде е необходимо да се проучат екологичните мерки, които могат да бъдат и по-леки. Това се прави систематично за всички проекти, не на нивото, на което се върши скрининга за целия доклад, а на равнище на делегацията и на нивото на приложение на проекта винаги има екологичен план за от управление, което се прави от подизпълнителя или от някакъв, някаква местна неправителствена организация или от местните органи в съответната страна. Така че ние а, обясняваме на служителите в делегацията какво трябва да се направи, ако докладчик а, сметне, че това е необходимо, ние можем да изготвим една кратка бележка за това какво предвиждаме да се прави от, различ... от различните страни. Благодаря. Докладчика, господин Стас, има думата. Ще бъда съвсем кратък, господин председател, отново. Много добре знам, че четвърта и седма точка а, ще породят коментари. Те са и извън рамките на конкретната проверка на сметната палата, но нашата задача е все пак и да полемизираме. Приемам за сведение това, което каза комисията. А, впрочем, аз тук ползвам и личен опит. Бил съм на място в Африка и, и ви уверявам, че понякога е много трудно чужестранни фирми да извършват и най-простите дейности, макар че на пръв поглед човек би могъл да си помисли, че кадри могат да се набират от местното население. Да, отбелязвам си отговора на комисията. Това е проблемът наистина при по-големите проекти. Много често са само представени чуждестранните предприятия. Това съм го виждал в Конго с китайски фирми. по-нататък, седма точка самата сметна палата помоли да включим този пасаж. Беше ми интересно да чуя и отговора на комисията. Чух го. Така че съм много доволен от чутото. Разбира се, че може би ще приема конкретни предложения за изменение, за да доизчистим текста. Благодаря на Сметната палата за съдействието. Благодаря, казва председателят. Ако няма никой друг, който да желая да се изкаже, да благодарим на господин Босток от Сметната палата, както и на комисията. И сега последната точка от днешния дневен ред, отложената 13-та точка. Господин Гебранди по семейни причини не може да присъства, но господин Гретен ще внесе докладът по точка 13. давам ви думата. Господин Кретен от Сметната палата. Euh, euh, Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам също така да бъда максимално кратък избит. Сметната палата разгледа пряката помощ дадена за гледачите на добитък. необходимо е да се, да се запази за, да се запази зоните, в които няма възможност за екстензивно животовътство. Това е помощ, която е на глава добитък. Това е една съчетана помощ. Това е една форма за производство, която представлява изключение от общия принцип на разделяне на помощта, която беше решена през когато беше приета системата за единно плащане и държавите членки имаха възможност да дерогират, да, да, да, да искат изключение от разделното плащане и да се използва опцията за ам, изключение от СЕП. И също така това се отнася за кравите, за овцете, свинете и за козите. Законодателното предложение на комисията във връзка с ОСП за периода 2013-2020 година предвижда възможността да продължава да се съчетават производствата в новия финансов период. Подобна помощ както помощта а, по този доклад се предвижда и за след 2013 година. Ще резюмирам наблюденията на Сметната палата по три точки. Първо, Палатата смята, че помощта се разделя по цялата територия на държавите членки, вместо да бъде съсредоточена в най-необходимите райони, там където има екстензивно животновътство, така че по този начин ефекта от помощта е ограничен и разводнен поради раз пространението по площ. Следователно, палатата предложи по-целенасочена помощ, за да може това да бъде в рамките на новата обща селско-стопанска политика за периода 14-20 година. Също така трябва да се уточни в делегираните актове, предприяти от комисията, които може да бъдат одобрени от парламента. Второ, а, идеята на палатата е да се избегнат социалните, економически и а, а, екологични отрицателни последици за производството. Е, поддържането на селско-стопанската продукция не е свързана с това дали помощта е свързана или е, не е свързана. Разбира се, има едно важно изключение в, в много крехките региони, така да се каже, като Шотландия и Португалия, където има намаление на производството от животновътството. Сметната палата препоръчва комисията да определи селско-стопанските дейности, които са най-уместни за поддържане на комисията, както и най-изложените на социални, економически и екологични рискове региони. Комисията а, отговори, че това е отговорност на държавите членки, което е частично вярно, но може би трябва да определи комисията условията за отпускане на помощ в делегираните актове, защото е, делегираните актове трябва да прецизират условията за прилагането на новата ОСП и това още не е готово. Последна, трета точка в повечето от посетените държави членки установихме, че няма система за проследяване на а, последиците от отпуснатата помощ и различните режими за отпускане на помощ в животновътството. Това са трите пункта, които исках да подчертая. Знаят, че комисията ще се върне и ще разгледа тази тема и по, а, не искам да, а, пре, да, да приключа без да, из, да изразя благодарност на господин Гербранди за а, това, че той наистина подпомогна за наблюденията на а, Сметната палата. Благодаря господин. А, представител на Сметната палата? Има ли представител на комисията? Имате думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителите на Сметната палата. Накратко ще се изкажа. От началото искам да направим разлика между обвързана помощ, подкреп, бързана подкрепа и, и, и е, специално е, подкрепа за сектора на директни помощи за крави с бозащи телета, овце майки и кози майки. Това е, е много целенасочена помощ към два типа е, райони. Има някои райони, в които липсата на подкрепа би имала отрицателно въздействие на околната среда. Това е един риск, който се отчита от всичките природозащитни а, агенции. И също има други райони, където рисковете са най-вече економически. При липсата на такова подпомагане, производителите биха, а, биха преминали към по-доходоносни по, видове производство. Сега, по отношение на препоръките за целеполагането, съгласни сме с Сметната палата, че именно това трябва да бъде една от основните дейности в реформата на ОСП. Трябва обаче също да отразим и факта, че държавите членки са по-добре запознати със собствената си е, специфика. Мисля, че е, първата диаграма, първата граха от е, доклада от одита на Сметната палата показва това много, много добре. Това е на 18-та страница. Имаме различно развитие при е, кравите с бозаящите лета в е, Франция и Германия. Например. В Франция имаме над 50%, 54%. Приблизително в Германия обаче само 14%. Защото повечето, повечето, повечето от е, говеждото месо в Германия е от е, дойни крави. Това ще позволи на държавите членки по-лесно сами да решават какво да правят. Естествено, че ще има някои критерии обаче, които ще, чието изпълнение ще следи комисията. И ние сме съгласни с Сметната палата по отношение на това наблюдение. Първото нещо, което спомена господин Кретан, има беше именно това. Сега, по отношение на по-общата вързана помощ, това е обект, обект на преговори. Сега трябва да се въведе една система за наблюдение и оценка която да почива на цялата обща сълскостопанска политика, а не само на отделни елементи от нея. Трябва да се разгледа логиката на публичната намеса. И да се заложат такива показатели, които да ни позволяват да следим развитието на политиката и да внасяме изменения там, където това е необходимо. Благодаря, господин председател. И аз се благодаря, господин Анитис. В 18.30 трябва да се срещна с представителите на литовското председателство. Имам още 5 минути. Можем да чуем един-два колеги. Господин Оди, заповядайте. Просто искам да поздравя господин Кретиен от Сметната палата за качеството на доклада. Искам да ви кажа че това е едно предупреждение, което прави колегата Дантен в различни комисии. Това е свързано с прилагането на разпоредбите в законите, за да се получат нашите цели в съответните региони, да се е, запази продукцията и така нататък, производството. Е, искам да отправя едно предупреждение срещу умножаването на е, делегираните актове и наистина като бюджетен орган ние в парламента трябва да проследяваме тези делегирани актове, защото няма да бъде възможно да се проследяват в политически план всички актове, които ще бъдат предприяти в изпълнение на този текст. Каденбах, бите. Госпожа Каденбах, съвсем кратък въпрос. Правилно ли разбрах, че сега в рамките на тристранния диалог, тристранните преговори, до сегашният режим ще, бъде, ще продължи и след 2013 година, така ли е? Може да отговори на въпроса, пита председателят, може би първо комисията и след това сметната палата. I, I of... Не мисля, че сегашния контекст на тристранните преговори може да се, да се правят допускания, да гадаем докъде ще стигнат всъщност преговорите в крайна сметка. Можем да вземем за сега като отправна точка 5% е, обвързана помощ, това, което е правено в миналото в държавите членки и да се подчертаят именно такива е, критерии. Да стане ясно кога държавите членки избират е, обвързана помощ, вързана с производството. И така ще се види е, кои са секторите, в които има нужда най-много от обвързана помощ. Ето това комисията казва при преговори. Говори се за промяна в процентите, е, говори се за списък сектори и се говори също така, че той трябва да бъде разширен този списък, но не, не мога сега да ги дам. Ще видим другата седмица. Благодаря, заповядайте, господин Крата. Съвсем набързо един коментар. В новата обща селско-стопанска политика броя на секторите, които биха могли да имат достъп до обвързана помощ, ще бъде увеличен повече, отколкото преди. Същевременно обаче, всеки път, когато искаме да поддържаме такава обвързана помощ в тези сектори, ще трябва това да бъде на базата на много по-разработено и, а, и обосновано искане. Това а, ще бъде, значи, отпускане на помощ, които ще бъде отпускана а, за всеки конкретен случай, чрез проучване на всеки конкретен случай и а, възможностите във всеки регион. С а, това приключваме. Мога да благодаря само на членовете на Сметната палата, на членовете на комисията, секрета и всички от тези, които направиха възможно от днешното заседание, секретарята, бюрото, преводачите. Надявам се, че никого не забравих. Закривам днешното заседание. Благодаря ви до следващия път.